10 и 30. Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. Сега ще се наложи да изчакаме за малко госпожа Ниблер. Моля, имайте няколко секунди търпение. Non possiamo cambiare l'ordine del giorno, quindi sospendiamo per... Може... Не можем да променим е, е, дневния ред, за това нека да направим кратка 5-минутна почивка с надеждата, е, че ще открием междувременно госпожа Ниблер, за да я изслушаме. Продължаваме работа. Е, ще изслушаме госпожа Нибер относно индустриалната политика на ЕСА за космическия сектор. Госпожо Нибер, ако сте готово, е, имате думата за 4 минути. Госпожо председател, госпожо заместник председател на Европейската комисия, драги колеги, днес в редица германски медии се отбеляза, че големия концерн РДС ще закрие доста работни места обърнато внимание, че в Горна Бавария ще бъдат закрити около 8000 работни места. Само в Бавария има 400 предприятия от сферата на космическия сектор и въздухоплаване, което ще се отрази много сериозно. 150 други предприятия се занимават с този сектор. Но бюджетите разходите се съкръщават и това има драстични последствия и за гражданската авиация и за целия граждански сектор, защото много поддоставчици също са засегнати. Много звена и служби, от които се възползваме всички ние ежедневно, пряко зависят от космическия сектор, например сателитната телевизия, навигационни системи, системата и кол в цяла Европа и да не забравяме селското стопанство. Поради това е време е да се обърне внимание на един сериозен проблем на космическия сектор – финансирането. Космическия сектор работи в много дълги периоди в сферата на, разработ... на разработките и изследователската дейност, а фирмите се страхуват да влагат големи средства за иновации, защото не са сигурни, че ще могат да осъществят пазарна реализация. Обедена съм, че се нуждаем от едно стимулиращо финансиране, за да генерираме работни места в резултат на економическо развитие. Освен това се нуждаем от тясно сътрудничество между е, е, между Европейския съюз, е, Европейската агенция Цезар и държавите членки, за да се разработи съответна стратегия до 2020 година, която да послужи като насока за инвестиции. Европейския парламент винаги е подкрепил амбициозната политика в космическия сектор. Ще останем верни на тази това свое отношение. Ще посоча Галилео, е, както и сателитните комуникации. Единствено по този начин няма да бъдем зависими от други нации. Само истинска европейска космическа политика ще позволи на нашата европейска индустрия да стане и да остане конкурентоспособна в този сектор. Благодаря. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. А космоса е тема, която интересува мнозина. А, но а, промишлеността, а, свързана а, с космоса, а, вече както се каза, а, в нея работят 20 000 работници. А, е, огромни възможности има тази промишленост, но необходими са е, е, научни изследвания, е необходима и развойна дейност. Имаме програми като Коперник, Галилей, но трябва да инвестираме повече в тях. Защото виждаме, че страни като Индия, Китай а, вече се конкурират с Съединените щати в космоса. Необходимо ни е също така да развиваме вътрешен пазар за продуктите на космическата промишленост. И, а, е, има редица промишлени отрасли, свързани с а, е, е, космическата промишленост. В моята страна, а, една област наречена триметрика, която използва а, спътникови снимки, за да се следи развитието на горското стопанство. Оценява се не само броя на дърветата, но техния размер, изсичането им или а, от, а, разреждането им и така нататък. А, а, това е само един пример за това колко полезен може да бъде космоса в нашите земни а, работи. Благодаря. А сега господин Хауит. Хауит. Благодаря, госпожо председател. В източна Англия технологията е развита и тя осигурява технологични връзки, да наблюдаваме млечния път и да използваме глобалната система за позициониране в Стевенич. Това е внедрено и това показва колко е важно да се развиваме в тази област, ако ще спечелим съравнованието в космоса. Днес чухме каква е връзката с отбранителната промишленост и в Стивенич поемат ангажимента, че Великобритания ще остане в предните редици на тези усилия. Компанията се надява, че до 3 години ще умее да постигне пълна независимост и е необходимо да се работи и с работната ръка, и с профсъюзите, за да могат те да постигнат заложената цел. Благодаря. Благодаря, господин Корега. Благодаря, госпожо председател. Е, моите поздравления към докладчика. Наистина е важно да имаме солиден космически сектор в Европа, който да бъде конкурентоспособен в световен мащаб. Програми като Галилео, Егнос и други такива играят много важна роля. Те трябва да бъдат общоевропейски и да играят централна роля в нашата космическа политика в областта на космическия сектор. Тук активно участват и малките и средни предприятия, присъстват активно и изследователската и развойна дейност. Това е важно в рамките на Европа 2020, защото създава растеж и работни места. Това е важно за гражданите на Европа, но също и за общата политика на сигурност и отбрана. Тази е, сектор заслужава нашата подкрепа. Давам думата на госпожа Рединг. Госпожо председател, първо искам да благодаря на докладчика, госпожа Ниблер, за нейният добър доклад върху една много важна промишленост, защото това е ключова област за развитието на европейската промишленост. Тя генерира иновации и за това 11 милиарда са отредени в следващата многогодишна финансова рамка за европейските космически програми Галилео и Коперник. Голяма част от тези средства ще бъдат е, отделени и за космически дейности, затова необходимо е да осигурим тяхното най-ефективно използване, а именно добра координация между всички заинтересовани страни, страните членки, Европейската комисия, Космическата агенция трябва да работят координирано заедно, да избегнат дублиране на структурите и на своите програми. След неодавнашното съобщение на комисията вече се обмислят мерки в това отношение за дейността на Европейския съюз и неговата космическа агенция. Докладът на госпожа Нибле с право подчерта, че е необходимо да потърсим технологическа независимост, като развием най-важните технически умения и инструментства, за, за, за, инструменти, за да запазим своята конкурентоспособност в световен мащаб. Именно на световната арена трябва да бъдем много внимателни какво е необходимо да направим. Комисията обръща внимание не само на преговорите е, с нашите трансатлантически партньори, но също и ще е, публикува изследване през втората половина на е, едната година. Важно е също така да се обърне внимание на частният пазар и на възможностите за спътникови комуникации. Комисията ще предложи редица мерки за развитие на пазара и услугите в тази област, включително научно-изследователската дейност, обществените поръчки и ще вземе необходимите мерки за регулиране на пазара в тази област. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме дебатът по тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре в 11.30. А сега стигаме до докладът на Франк Пруст